в Демократична република Конго. Започваме с авторите на резолюцията. Започваме с господин Себастия. Бон дия, мултас грасия, сеньора президента. Добър ден, благодаря, госпожо председател. Положението в Демократична република Конго се влушава. Е става много сериозно. Президентът Кабила се възползва от властта си, за да не сдаде поста си и е, това породи е, множество протести в гражданското общество и опозиционните партии. Тези е, протести е, биват безмилостно подтискани, има и смъртни случаи. Бедността в тази страна е направо непосилна за мнозинството от гражданите и всъщност там се води една скрита война, особено в северо-исток. Радвам се, че повечето политически групи в парламента подписаха съвместна резолюция, с която призовават президента Кабила да спазва човешките права и да не остава на власт против желанието на своя народ и в нарушение на Конституцията. Бих искал да запишеме в тази Конституция и нещо за търговията с кървавите диаманти на зони от конфликти. Много проблеми е, са свързани с е, тази кървава търговия и ние трябва да заемем позиция. Благодаря, господин Демес Маркер. Благодаря ви. Намираме се в изключително важен етап а, за а, Демократична република Конго. От месеци а, различни неправителствени организации и от опозицията изискват а, господин Кабила да напусне властта, защото това е противоконституционно. Междувременно политическата атмосфера в страната също се влушава един единствен закон се прилага в Конго и това е законът на мълчанието. Всички журналисти и блогъри биват преследвани, дори избивани. Не са пощадени дори тези, които мирно протестират. Да не забравяме тези, които вече са в затвора от близо година. Приканвам съвета, комисията, върховния представител да играят конструктивна роля, за да може да водим приобщаващ диалог с Демократична република Конго. Това са условия, които са необходими за мира, който в Конго очакват от дълги години. Благодаря, господин Корал. Благодаря, госпожо председател. Демократична република Конго е изправена пред тежка политическа криза. Демокрацията е поставена под заплаха. Президентът Кабила се опитва по всякакъв начин да отложи процеса на избори и да остане на власт. Това си истинска диктатура, в която не се спазва конституцията и правата на гражданите на страната. Тази политика, освен това, противоречи на нашата външна политика, защото това е страната, която ние подкрепяме най-много в Африка, но време с това е и най-богатата държава в на континента по отношение на полезните изкопаеми. Погледнете търговският обмен на страната. Цифрите са кръсноречиви. Искаме да се вземат предвид препоръките на последната мисия за наблюдаване на изборите и те да бъдат взети предвид. Кристофър Енгои, активист за правата на човека, беше задържан неоснователно. Той трябва да бъде освободен и трябва да получи адекватно медицински грижи извън Конго, защото наистина не е много болен. Благодаря ви, думата и Мария Габриел. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че сега в дневния ред слагаме резолюцията по спешност за положението в Демократична република Конго. Бъдещите няколко месеца е- са ключови за бъдещето на тази страна и на региона. Искам да подчертая три момента, които се включват в общия текст. Първо, е, изборния процес настояваме да изготвим препоръки е, за изборите и също да възприемаме препоръките, които да издадохме през 2014. Президента трябва да поеме своите отговорности, да има бюджет, да има е, обществен ангажимент за спазване на Конституцията, за да може да не се разкъсва тази страна. Второ, по отношение на сигурността, много добре е, че се възстановява мандата на, на сили. Трето, регионалния аспект. Европейския съюз и Африканския съюз трябва да продължат диалога с страните в този регион, за да не може да се, за да не се ескалира конфликта в региона. Благодаря. Господин Георенс има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Конституционните разпоредби на една държава пазят нейните граждани от своеволията на властта. Какво се случва обаче, когато управляващите не изпълняват тези разпоредби? Именно това се случва в Конго. Сега е, се търси мотив за промяна на Конституцията, за да може председателя с изтичащ мандат да може да получи нов такъв. Обсъждали сме въпроса дори на пленарно заседание. Нека да не забравяме, че Европейския съюз отблизо следи преходния процес в Демократична република Конго. Европейския съюз направи така, че по време на предишните избори да бъдат изпълнени всички условия. По този начин Европейския съюз допринесе за консолидирането на демокрацията, която така желаят всички в Конго. Изготвихме и пътна карта за демократизирането на тази държава. За съжаление обаче гражданите на Конго все още не могат да се възползват от нейните ползи. Благодаря госпожа Сенра Родригес, следващата. Gracias, президента. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че резолюцията, която предлагаме, е прекалено слаба и трябва да засилим някои нейни компоненти, особено по отношение на човешките права и тяхното спазване в Демократична република Конго. Смятам, че е време Европейският парламент да излезе с резолюция, която да призовава за прекратяване на дейността на международните дружества в региона. През, е, през 2015 година председателят на програмата за развитие на ООН ясно заяви, че международната помощ, която се пуска на страната, се използва за финансиране на криминални организации. Трябва също така да се върне собствеността над земята на гражданите, за да могат те да се възползват от природните богатства на страната и трябва да се сложи край на събкапването на земи. Благодаря ви. Думата му госпожа euh, Благодаря, госпожо председател. Е, изборите в Конго ще се е, проведат след 90 дни. И е, мандата на президента Кабила изтича, но той не коментира нищо и смята очевидно да остане на власт. От е, юни започваха е, сериозни репресии срещу всяка опозиция. И в текста ние настояваме конгуанските власти първо да създадат е, условия за свободни и прозрачни избори в спазване на Конституцията. А Африканския съюз трябва да изиграе своята роля, да принуди тази страна да спазва Конституцията си, да проведе един ясен предизборен процес и също така ООН не трябва да могат да възстановят мандата на мироопазващите сили там. Благодаря, че се спазвате времето. Господин Преда има думата. Благодаря, госпожо председател. Важно е законодателни и парламентарни избори в Демократична република Конго да бъдат проведени преди края на годината. Това се предвижда в Конституцията. Не трябва да се прави изключение. Президента Кабила е изправен пред избор. Дали да изпълни конституционното изискване, а именно да се ограничи до два мандата – и от друга страна да остане на власт на всяка цена. Едва ли той ще избере първата опция. Ако той не го направи, се опасявам, че това може да се случи в съседни държави, като в Бурунди, например. Безкрайното оставане на власт и потъпването на Конституцията не са добре дошли. Благодаря. Благодаря ви. Колегата Кенг има думата за една минута. Мерси. Благодаря ви. В Демократична република Конго президентските избори са най-голямото предизвикателство за демокрацията. Правителството трябва да покаже, че е готово да спазва Конституцията, включително и ограничаването до два мандата на поста президента. Ето защо трябва да бъде изготвен а, график за спазване на изборите, който напълно да спазва в разпоредбите на Конституцията. Освен това припомняме на Демократична република Конго, че трябва да се спазват свободата на пресата и на изказване на мнение. Това са основни принципи на демокрацията. Този период на край на втория мандат на Жозеф Кабила е от съществено значение за бъдещето на Конго, откъдето и за целият регион. Освен това настояваме за набавно освобождаване на всички политически затворници, които са виновни напомни, че са защитавали основните демократични принципи на своята конституция. Призовавам също така Африканския съюз да се пъства страната в предизборният и изборният период съгласно поредбите на Конституцията. Благодаря, господин Нарт има думата. Благодаря. Демократична република Конго почти иронично е да говорим, е, да наричаме така тази страна, защото тя не е република там, е една сбирщина от различни е, групировки и сили. Освен това, едва ли е, случващото се там е, обхваща целия е, регион. Населението е изключително бедно, много ниско в скалата на индекса, индекса на човешко развитие. 6 милиарда бяха дадени там като помощ. Необходимо да се проведат избори, трябва да има помощи за гражданското население, Член 8, 9 и 96 от споразумението от Котону трябва да бъдат прилагани и не следва да се отпуска помощ от Европейския съюз, докато не видим е, реални демократични промени в тази страна. Господин Вента. Стабилна ситуация политична раз Благодаря ви, госпожо председател. Нестабилността на демокрацията и на човешките права в Демократична република Конго поставя под въпрос честността на предстоящите избори. В крайна сметка тези избори може да сложат край на дългогодишното заемане на властта от страна на президента Кабила. Той прави всичко възможно, за да остане на власт. Естествените ресурси на Конго се използват за корупция и никога за благото на хората. Африканския съюз също поставя под натиск Демократична република Конго, като приканва Централната избирателна комисия да бъде съставена и от представители на гражданското общество. Благодаря ви, господин Кели. Е, е, Благодаря ви, госпожо председател. Президентът Кабила е на власт в Демократична република Конго от 2000 2001 година насам и изглежда той иска да си остане на власт още дълги години. За целта той използва всякакви измами, а политическото напрежение в страната се засилва и това води до насилие. Трябва да се уверим, че конституцията на страната е защитена и че изборите ще се поведат до година. Ако това не се случи, няма как да наричаме Демократична република Конго демократична държава. Трябва да я наречем недемократична. Страната има много, е много богата на полезни изкопаеми и, за съжаление, гражданите си остават толкова бедни. Трябва да продължим работата в страната под егидата на ООН. Благодаря ви. Благодаря колега. Сега стигаме до процедурата на спонтанни изказвания. Поради шумът в залата и поради факта, че закъсняваме, не мога да дам думата на всички ви. Госпожа Петир има думата. Господин поверениче. Госпожо председател, господин комисар, искам да подкрепя революцията, защото положението в Конго е изключително сериозно. Хуманитарните организации считат, че в момента хиляди хора там нямат достъп до болнично обслужване или питейна вода. Също така хиляди деца не могат да стигнат до училище заради конфликтите там. 3 милиона са вътрешно разселените и още половин милион са се изселили в съседните страни. Предстоящите президентски избори следва да бъдат първия демократичен преход след десетилетия на гражданска война и политическа нестабилност. Ние всички трябва да дадем своя принос за установяване на демократичните процеси в Конго. Господин Денано има думата. Президента. Госпожо председател, смятам, че президента Кабила трябва да се огледа. Да се огледа около себе си. И други президенти в Африка имаше, които смятаха, че са вечни и че могат да нарушат конституцията. Това се случи в Буркина Фасо всички знаем какви бяха последиците. Там победи народа. Демокрацията задейства с пълни сили. В Конго също трябва да се поеме по този път. Европейския съюз трябва да бъде партньор на Африка, защото имаме взаимен интерес. Европа трябва обаче да бъде и бдителна, да следи дали човешките права се спазват в Африка. Благодаря ви. С това приключваме с спонтанните изказвания. Думата има господин Хан за отговор. Ако искате, господин комисар, имате думата. Скъпи колеги, моля ви да запазите тишина. Thank you, Madam Chair, and welcome to everybody. Благодаря, госпожо председател. Добре дошли на всички. Европейската комисия приветства възможността да обсъди е, положението с човешките права в е, Демократична република Конго и очаква с нетърпение приемането на резолюцията на Европейския парламент. Там се коментират ключови моменти от политическия процес в тази страна и положението с човешките права и основните свободи. Демократичка на република Конго се сблъсква с огромни предизвикателства, не само бедността и несигурността, но и насилие на базата на полова принадлежност. Жените е, едва ли не са бойното поле на връждуващите. Хуманитарната криза се продължава вече от много дълго време. Мироопазващата операция на ООН е, вероятно най-дългата до сега. След изборите от 2006 се наблюдава известен напредък, разширява се економиката, преодолени са някои конфликти в изтока но все още остава много да бъде направено, за да се установят устойчиви институции. Конкурс сега се приближава до един ключов момент в своето развитие. Президентските избори наближават, но гражданското общество се страхува, че няма да бъде спазена Конституцията. Спешно е необходимо да има политически консенсус за необходимите стъпки за осигуряване на свободни и прозрачни избори в спазване на Конституцията. Това не означава, че правителството и опозицията следва да имат едно и също мнение по всяко предизвикателство, което се изправя страната, но те трябва да имат едно разбирателство за това как страната ще стигне до е, урните с изборите. За съжаление, протестите, несъгласието се сблъскват с репресии. Основните свободи са поставени на карта, службите на сигурност употребяват с човешките права и съдебните присъди често са непропорционално строги. В Киншаса на 8 март бе направена декларация, която припомня на правителството, че трябва да спазва своите задължения. Економиката на страната е засегната от падащите цени и от невъзможността а, да се развива. Сред населението се чу, шири отчуждение и недоволство ние сме инвестирали много в сигурността, в помощ за, чу... за хуманитарно развитие и партньорство с Конго. Ние проведохме много интензивна дипломатическа и политическа дейност в подкрепа на стабилността и партньорството с тази страна и останалата част от региона. Ние имаме един комплексен подход, където човешките права са изведени на първо място. Признаваме изключително важната роля на ООН, работим в тясно сътрудничество с тях наблюдаваме и за съдбата на активистите за човешки е, права, борим се с безнаказаността и се опитваме да е, сътрудничим в областта на превенция на конфликтите. Също така имаме желание да работим с властите за установяване на диалог за външната политика. И госпожо председател, можем да кажем, че Конго ще стигне до една устойчиво положение на законност и спазване на човешките права, само ако спазва Конституцията. Той, тази страна принадлежи на гражданите си и техния глас трябва да бъде чут. В Европейския съюз ние ще използваме всички възможни инструменти това да се случи. И резолюцията на Европейския парламент се поява изключително на време и съм много благодарен с колко голямо внимание и слушахте моята реч. Благодаря. Благодаря, господин képviselőtársaim nevében, hogy ilyen magas volt a zaj. Благодаря ви, господин комисар. Да, действително, доста шум има в залата. Нормално е, когато 750 депутата влизат в нея, е нормално да има шум. Нямаше как да ви слушаме по-тихо. Получихме проекто резолюцията, с което слагаме край на дискусията. След малко ще преминем към гласуване. Следващата точка в дневния ред е именно гласуване.